Uh, uh, Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Започваме с точка 10. Размяна на мнение с Европейския омбудсман. Тя в момента разговаря с координатора на Зелените. И така, точка 10. Размяна на мнение с Европейския омбудсман. Дали се казва омбудсман или омбудсмен на английски или омбудсвумен. Много говорихме за заглавието на този дебат. Дебата ни беше философски. Аз не съм особено голям почитател на подобни разговори. Вие използвайте заглавието, което ви харесва. Можем да използваме на английски омбудсперсон. Така или иначе, това е Емили О'Райли. Много от вас я познават работили си с нея, разговаряли се, мисля, че е дошъл момента да поговорим с нея самата, особено когато става дума за достъпа до документи и прозрачността. Естествено, не трябва да свеждаме своя разговор само до тези теми, защото има и много други важни въпроси, които ни вълнуват. Добре дошла, естествено ще дам думата на Емили Орайли да направи кратка презентация за около 10 минути и след това ще имаме сесия с въпроси и отговори. Добре дошла. Благодаря, много се радвам, че съм тук. Благодаря за поканата, господин председател. Искам да разкажа с какво се занимавам, с какво се занимава моята служба. Имаме теми, в които имаме общ интерес трагичното положение на хората, които се опитват да стигнат до Европа през Средиземно море, продължава да занимава вашата комисия. Ние направихме няколко разследвания, работихме в сътрудничество с няколко европейски агенции. В крайна сметка, решенията на европейските институции и на държавите членки са такива, че аз опитвам да допринасям тогава, когато това е възможно. Знаете, че имах специален доклад към парламента относно механизма за внасяне на жалби по отношение на Frontex. Освен това, имаме и решението за създаването на граничната и брегова охрана. Моите колеги работят в сътрудничество с европейските институции, за да може тази агенция да функционира максимално гладко. Работя и по отношение на жалбите на хората, които не са получили убежище в Европейския съюз и които са връщани в трети страни. По отношение на третирането на тези страни, много от моите колеги работят по отношение на операциите по принудително връщане. Ние провеждаме собствено разследване. Резултатите от тези разследвания получават положителна оценка, но трябва да следим и допълнителната обратна реакция. Миналата седмица разгледахме и е, искането за достъп до обществени документи по силата на регламент 1049. Ставаше дума за операции на Фронтекс в България. Ние направихме разследване и разгледахме различната информация е, заключихме, че е, Frontex трябва да даде информация, трябва да даде достъп до документи. Frontex се съгласи и разследването приключи успешно. Радвам се, че имахме добър общ подход. Е, знам, че много се занимавате с Брексит. По-настоящем съм получили 7 жалби във връзка с Брексит. Някои от тях са внесени от редица вносители. Много от жалбите засягат достъпа до документи Продължаваме да работим и по тези жалби. Имам колеги, които се занимават най-вече с достъпа до документи, занимават се с възможността да се даде разрешение за достъп до европейски документи, ако държавите членки не дадат такова разрешение. По-рано тази година разговарях с господин Юнкер, както и с други лица и им казах, че трябва да бъдат максимално прозрачни по отношение на разговорите за Брексит. Европейските граждани трябва да бъдат максимално добре е, информирани с оглед на въздействието на окончателния резултат от преговорите. Председателя Юнкер каза, че обещава уникална, невиждана до сега прозрачност. Всички европейски документи се публикуват в началото на разговорите, включително насоките и е, различните е, условия за воденето на преговори. Е, естествено, ще видим след срещата на върха през декември какво ще се случи в преговорите. Искаме обаче прозрачността да стане още по-голяма тогава, когато разговорите преминат към търговските въпроси. Знаете, че аз съм и председател на Европейската мрежа на националните и регионалните омбудсмани. На годишната ни конференция обсъждахме Брексит и правата на гражданите. Не знаем какво ще стане след разговорите за Брексит, но искам да кажа, че много от моите колеги могат да ви помагат е, с оглед на това, което се случва в преговорите за Брексит, може да се свържете с тях или с моята служба. Принципите на правовата държава, върховенството на закона е, са нещо, което ви вълнува. Е, тази тема е много важна за колегите от нашата мрежа. Знаете, че има държави, е, в които има подозрение, че не се спазва върховенството на закона. Неодавна се срещнах с полски омбудсман господин Адам Боднер и искам да почетая дебело, че той и неговата служба много благодарят за моята подкрепа благодаря ти на комисията и на останалите европейски институции за подкрепата. Всички ние се борим за това върховенството на закона да е основен стълб на архитектурата на Европейския съюз. Знаете, че много работя по регламент 1049 от 2001 и публичния достъп до обществени документи. Знаете, че е, вие сте фрустрирани. Е, прегледа от 2011 година е в на улица в съвета. Е, вие смятате, че законодателството трябва да се актуализира, за да се покрият всички институции, органи и агенции. И освен това би следвало да се спазват разпоредбите на Лисабонския договор относно прозрачността, както и съдебната практика на Европейския съд. Много е важно да се разшири приложното поле и да се включат всички европейски институции, които в момента не са покрити, като Европейската централна банка и Европейския съд, макар че те по-настоящем имат е, собствени правила, които се прилагат в същия дух. Искам да подчертая, че регламент 1049 е, сега е в основата е, на всяка новост, която виждаме в областта на технологиите. И не само, че е в основата, той изпреварва с много тези нови технологии и съответно е доста поустарял. Съответно трябва да се актуализира е, този нормативен акт. С оглед на модернизацията му, аз започнах така наречената процедура, бърза процедура за достъп до документи. Много често може да се подават жалби, ако твърде късно се дава информация, тази процедура, която определям като бърза, ще започне официално през януари. Тази е, година започнахме и стратегическо разследване за това как се отнася съвета спрямо публичния достъп до документи. Документи, които се обсъждат, например, на заседанието на Корепер или на работни групи на съвета. Обърнах се към секретарята на съвета за административните им практики в тази връзка. Започнах и една публична консултация с цел да разбера какво смята гражданското общество и какво смята националните парламенти. Искам да чуя и евродепутатите. Надявам се, че идните стъпки в рамките на това проучване ще бъдат предприяти в следващите няколко месеца. Тук има няколко аспекта. Достъпа до документи на съвета, които се публикуват в онлайн регистъра, практиките които съществуват в подготвителните органи на съвета и прозрачността относно позициите на държавите членки в рамките на законодателните разговори. Много законодателни досиета в продължение на години се обсъждат в съвета, в здъна на улица са и гражданите имат право да знаят какво се прави под тези досиета. Ако има по-голяма прозрачност за заседанията на съвета, по-малко ще бъде критикуван Брюксел за своята бюрокрация. Гражданите ще знаят къде точно се намира отговорността в рамките на европейския законодателен процес. И накрая, както знаете, службата на Европейския омбудсман беше създадена чрез договор от Мастрит като един нов пакет за гражданство и права. Затова аз приветствам доклада на комисията за гражданството от 2017 година. Вие също го разглеждате. В този доклад се говори за участието на гражданите в европейския демократичен живот. Тук трябва да се споменат важни аспекти, като достъпа до документи, достъпа да се жалваш пред Европейския омбудсман и много други неща. Това са важни аспекти и ние трябва да работим за повишаването на осведомеността у европейските граждани за всички тези права. Надявам се, че парламента ще включи всички тези права наистина в текста на комисията. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Благодаря. Много голям интерес проявяват колегите. Започваме с София и Недвелт. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Орайли за присъствието и за встъпителното изказване. Тази комисия трябва да ви кани много по-често. Високо ценя вашата работа по отношение на гражданските права и прозрачността. Тя е много важна. Вие сте ни добър съюзник. Въпросите ми касаят единствено прозрачността и достъпа до документи. Има три конкретни случаи, на които искам да ви обърна внимание. В единия вече сте се произнесли с решение – Става въпрос за искане за достъп до документи до комисията. Комисията отказва да предоставя достъп до комисията и според вас това е, липса това е лоша административна практика. Това е много сериозно обвинение. И въпреки това на Европейската комисия ни пука. Какво ще направим по този въпрос като парламент? Комисията би трябвало да е орган, който се занимава с по-добро нормотворчество. Но по-доброто нормотворчество не е съвместимо с лошите административни практики. Ще приемем ли това? И има още две висящи разследвания пред вас. И много се радвам да чуя за вашата инициатива за ускорена процедура, защото става въпрос това, че процедурите отнемат много дълго време и понякога до момента на произнасяне на решението от вашата служба или пък отговора от съвета и на комисията вече няма значение. Това може би има отношение към практиката в бъдеще, но става въпрос за изискването на, Евро... на великобританското правителство европейски граждани да имат пълна застраховка. Това е много относимо за хората днес, в момента. А другия случай касае контактите между Европейската комисия и представители на деловите среди за резервационните данни на пътниците. Има един имейл, който насочва на мисълта, че IBM има бизнес интерес от приемането на директивата за резервационните данни на пътниците пътници. Няма нищо лошо в бизнес интересите, но те са обсъждали този въпрос в Европейската комисия. Ние искаме прозрачност по въпроса, защото това засяга нашата работа. Според мен парламента трябва да играе много по-дейна роля в такива случаи. Да подпомага работата на Европейския омбудсман, защото омбудсмана подпомага и нашата работа и много по- категорично да действаме спрямо Европейската комисия и съвета и да ги държим под отговорност. Поканата на Европейския омбудсман би трябвало да е винаги отправена, господин председател, да се срещаме поне един път годишно. Благодаря. Съгласен с вашето предложение, трябва да има редовни срещи. Ана Гомес. Благодаря за присъствието, госпожо Райде. Съгласен съм с колегата, че трябва да идвате по-често. Защото вашата роля е много полезна. И може да бъде още по-полезна, ако я използваме повече. Но това е свързано и с ресурсно обезпечаване. Що се отнася до много тъжното решение на Европейската комисия по-конкретно да спре отчитането пред парламента за корупцията в Европейския съюз и решението то да бъде избутано в така наречен европейски семестър, където не, не може да се потърси отговорност от комисията за това, което върши за корупцията. Мисля, че трябва да се работи повече по всичко това а, във вашата сфера, тъй като става въпрос за върховенството на закона и борба срещу начините по които държавите и институциите се подават на корупция и на корупционни практики въпроса за публичния достъп до европейски документи, вашата роля е много важна. Може да придобива още по-сериозна значимост с оглед на доклада, който се подготвя от комисията на тема така наречените златни визии и инвестиционни програми. Напълно корумпирана система – Държавите членки, в които има инвестиции, издават такива визи, което подкопава устоите на Шенген и на сигурността в Европейския съюз. Сега, след като комисията най-накрая реши да представи този доклад, мисля, че ще трябва да се оповести информация за европейски документи. Аз се боря с властите в Португалия да получа достъп, например, до списъка на лицата – а те са над 15 000 от 2012 насам, получили тези златни визии. И получавам пълен отказ на основание защита на лични данни. Аз не искам адреси или банкови сметки, просто искам имената на тези лица, получили златна виза. В тази област мисля, че трябва да работим с вас. И накрая Относно добрата работа за Фронтекс в България, мисля, че трябва да видите какво остава и с поразуменията, които договаря комисията с страни, където няма върховенство на закона, като Либия, където има ужасни доклади от вчера за робство, което не е нещо обягнало от вниманието ни. Но въпреки това продължаваме да се представяме не само комисията, но и някои държави членки също, че има условия за сключването на подобни споразумения. Говорим за пълно нарушаване на върховенството на закона. Не говоря само във вътрешен план, но и в международен план. Върховенството на закона трябва да вземе примат и в международните взаимоотношения. Зачитането на международното право, фундаменталното право за основните права на човека и на беженците също трябва да бъдат спазвани. Благодаря. Роберто Мецо. Благодаря, присъединявам се към колегите. Искам да изкажа благодарност на госпожа Орайли за присъствието тук. и за това, че изслушва внимателно всички наши коментари. Ще се спра на следните въпроси. Вие споменахте за миграцията и необходимостта да се засили ефективността на закрилата на мигранти, независимо дали са в транзит или в нашите държави членки. Вие визирахте мрежата на омбудсманите. Миналата седмица комисия към съвета на Европа разгледа този въпрос по искане на малтийския омбудсман. Разгледан бе въпроса и за домашното насилие дали на, било то на национално равнище или било по отношение на третирането на мигранти в приемни центрове. Относно върховенството на закона споменахте за срещата с полски омбудсман. Призовавам ви да разгледате приятата от парламента резолюция миналата седмица с широко мнозинство за положението в моята страна, Малта. Искам да вземете предвид съдържанието на тази регламент, на тази резолюция в отношенията ви с Малтийския омбудсман. Малтийския омбудсман се ползва с голяма репутация в а, Малта. Много граждани пишат жалби до Малтийския омбудсман в страната по редица проблеми. Лошите административни практики в а, Малта се тълкуват много широко и съвсем основателно. Още веднъж искам да ви помоля във връзка с казаното от Ана Гомес да работите по програмите за гражданство. В моята страна не говорим за визи, а за гражданство. Държавата не оповестява имената на лицата, получили гражданство по една много непрозрачна и съмнителна програма. Европейската комисия непрекъснато е заявявала, че е постигнала споразумение с Малтийската държава с пълното съгласие, че става въпрос за правомощията и разпределянето им между държавата членка и комисията. Когато се дава гражданство на дадена държава членка, дава се европейско гражданство. И това има своите последици, особено когато програмата е толкова непрозрачна, че не знаем кой получава гражданство, в замяна на какво и дали молбите е, отправени от комисията към малтийското правителство се спазват. Джудис Аргентини Благодаря. Искам да поздравя омбудсмана за работата по различните теми, за които спомена. Мисля, че водим обща битка. Опитваме се да разберем какво става, без да разполагаме с необходимия инструментариум. Визирам два въпроса, по които искам да чуя вашето мнение. Единия касае спогодбите за реадмисия и неформалните, неофициални спогодби за реадмисия с трети държави. Вчера обсъдихме темата с комисията. Все повече сме свидетели на спогодби за реадмисия които са неофициални, като тази с Пакистан, да се променят в официални. Тук визирам програмата за общия съвместен път с Афганистан. Списъка става много дълъг с Кот Дивуар, Тунис, много африкански държави, които са част от рамката за миграция. И парламента няма право на парламентарен контрол. За нас неофициалната спогодба за реадмисия е нещо, което прече да се установи кой, кое лице ще бъде върнато по силата на меморандума за разбирателство и какво става с тези лица. Не може да се проследява връщането на лице по несъществуващо споразумение. И въпреки това лицата се връщат. Парламентът отстоява правото си на контрол. Просто то липсва както при споразумението с Турция, то липсва. И не на последно място въпроса за миграционните политики, финансиране по развитието, сътрудничеството за развитие. Много трудно е да разберем дали това е тема от нашия ресор или от е, ресора на Комисията по развитие. Аз заседам двете комисии. И политиката, която се предлага от министрите на външните работи, се финансира от сътрудничеството за развитие в Африка. Те незадължително спазват ли сапонския договор и член 208 от договора за функционирането на Европейския съюз, който гласи, че сътрудничеството с развитие има за цел борба срещу бедността. Те взимат предвид и граничния контрол и политиката за спиране на миграцията към Европейския съюз. И тук са засегнати някои африкански средства, които се откореняват от обичайните правила за контрол върху сътрудничество за развитие и е много трудно да получим информация от Европейската комисия. Искам да разгледате и двата примера, защото няма демократичен контрол от наша страна, няма демократичен контрол и от приемащата страна, било то за комисията, за реадмисия или за, сътруд... за сътрудничеството. И определено депутатите от наша страна не участват в този процес. Благодаря. Искам да разбера каква е вашата работа с комисията – по въпроса за достъпа за документи, за нас прозрачността е в основата на многото от въпросите, които бяха повдигнати от колегите. Било то за Frontex, независимо какви са въпросите. Тук поставяме специален акцент. И така, с развитието на вашите задължения, те определено се развиват, искаме да научим как гледате на взаимодействието с нашата комисия Искате да, става адхок? Как гледате на взаимодействието? Нашата комисия има специален ресор за достъпа до документи. Искам да разбера дали искате да запаси един гъвкав адхок подход. Отговора е всичко, което има ефект, бих използвала. Имам същите забележки като вас. Важната дума е виждане. Трябва да видим документите. Едва тогава можем да проучим въпросите. Аз сега искам да взема отношение по някои от въпросите. На първо място, госпожа Интфелд. Да. Смятах, че ще се радвате да чуете за бързата процедура. Има доста забавен. Искам да се извиня за забавенията, причинени от нас. Разбирам за вашето разочарование по случая, за който споменахте. Аз също го изпитвам. Жалко е, когато гражданите не получават своевременно информация. Забавната информация много често е отказ от информация, защото тя губи своята полезност. Ние имаме стратегия по въпроса в нашата служба. Това е много тежка процедура. Някой от Забавени се дължат на процедурите в нашата служба, понякога на институциите. Но случаите по 1049 имат една особеност. Когато бъдем сезирани, да речем, имаме достъп за документи, молба за достъп до документи до комисията. Комисията вече е дала достъп на първоначалното искане. И в момента, в който ние бъдем сезирани, ние се свързваме с комисията и даваме няколко седмици за отговора. Отговора е същия като този, който бихте получили при вашето обшалване. Какъв е смисъла от нашата посредническа роля в този случай? Те просто е лишена от смисъл. Ние поговорихме по въпроса, има принципно съгласие и мисля, че новия подход работи доста добре. Някои от случаите, които разгледахме, бяха значително прости, но искаме да създадем една стабилна процедура по тези случаи от януари насам. Има два случая, в които ние обвиняваме комисията за лоши административни практики за резервационните данни и заявленията на държавите членки за съфинансиране. Комисията не бе съгласна с нашата позиция. Ние пък не сме съгласни с тълкуването на комисията на решението на съда относно тръжната процедура с молбите за финансиране. Има и друг интересен момент – свързан с регламент 1049. Вие изтъкнахте друг аргумент и комисията излезе със становище, което бе абсурдно. Трябва да се иска ново искане за информация и да се мине отново през цялата процедура. Нещо по което трябва да се работи. Госпожо Гомес, Искам да обсъдим допълнително тези области, където мога да идентифицирам проблеми, свързани само с държавите членки или с европейските институции. Във втория случай мога да се намеря и аз. Така че, ако искате, може да свържем с вас след тази среща и да проучим тези въпроси. По въпроса за Малта, има много добре взаимоотношения с малтийския си колега Джосеф Самос. Сега господин Мивсот е новия омбудсман и аз знам, че те се ползват с голямо уважение в Малта. Аз приемам вашето предложение да обсъдим въпросите с тях е определено резолюцията и работата, която се върши. Малта е доста популярна в Страсбург миналата седмица. Ще видя какво може да направи моята служба по тези въпроси. Що се отнася до средствата за развитие, бе ми обърнато внимание на този въпрос неформално миналата седмица от един депутат. Благодаря, че отново го повдигате. Това е свързано с това, което вече казахте, господин председател, за достъпа до информация. Миналата седмица ми бе казано, че без да видим на къде се насочват средствата, как се използват, е много трудно да се направи оценка дали се използват целесообразно по предназначение. Аз вече помолих колегите да започнат работа по въпроса и да видим каква документация е налична и да видим ако има документи, които не са налични, на какво се дължи това. Ще следим този въпрос, той е доста интересен, тъй като е свързан единствено с администрацията. В смисъл, тук става въпрос за прозрачност на документацията, която не може да бъде видяна. Така че очакваме вашата комисия да излезе с оценка по тези въпроси. Много ви благодаря за презентацията и за дадените отговори. Мисля, че нашата комисия се сближава с вашата служба. Взаимодействието ни се задълбочава. Нашите депутати проявяват все по-голям интерес към вашата работа, особено по тази бърза процедура. Очаквам в бъдеще отношенията ни да станат още по задълбочени, особено по въпроса за достъпа до документи. Благодаря ви за участието, благодаря на колегите за добрата дискусия. Colleagues, we now moved. Преминаваме към точка 11. Европейска служба за подкрепа в областта на убежището или ЕАСО. Моля колегите, които са тук за тази точка, да се качат на подиума. Уважаеми колеги, ако сте готови, нека да продължим с точка 11. Ще чуем презентация на годишния доклад на ЕАСО. Той е посветен на положението с убежището в Европейския съюз. Искам да приветствам с добре дошъл изпълнителния директор на ЕАСО, господин Хосе Карейра. Нека да ви напомня, че годишният доклад на ЕАСО съдържа цялостна оценка на молбите за убежища в Европейския съюз, тяхното анализиране, данните свързани с решенията, тенденциите и така нататък. Господин Карера ще говори по тези въпроси. Събирането на подобна информация и правенето на анализ са от съществено значение, за да се подсили още повече доброто функциониране на общата европейска система за предоставяне на обежище. Е, ще чуем е, с нетърпение доклада на господин Карер и след това ще дебатираме. Заповядайте. Oh, uh, Добро утро, господин председател. Уважаеми евродепутати, уважаеми госпожи и господа в дъното на залата. Благодаря ви за това, че ме поканихте да ви представя годишния доклад на ЕАСО за 2016 година. Подготвили сме няколко диапозитива, не твърде много, защото аз винаги предпочитам да разговарям и да отговарям на въпроси. Към края на моята видеопрезентация ще има няколко таблици с информация за 2017 година, тъй като вече е месец ноември. Надявам се, че по този начин ще си създадете представа за еволюцията в Европейския съюз. Започваме с този диапозитив. Той представлява цялостния брой молби и маршрутите. През 2000 и 2015 спрямо 2016 през 2016 спрямо 2015 има е, известно намаляване на цялостния брой на молбите. Няма пряка връзка между броя на незаконните мигранти, които пресичат нашите граници и броя на молбите за убежище. Като цяло броя на молбите се увеличава в последствие, но няма пряка връзка между двете. През 2015 година имахме около 1,4 милиона молби, през 2016 година милиони 200 хиляди. Близо до милиони 300 хиляди. Намалението е около 70%, казва оратора. По-настоящем имаме около 600 хиляди молби. Това е по-малко от половината от е, молбите от миналата година. Основните страни, които е, са засегнати, са Германия, Италия, Франция, Гърция и Австрия. Виждате ги, това са така наречените държави на предна фронтова линия, най-вече Италия и Гърция и другите държави в Централна Европа, Германия, Франция и Австрия. Въздействието на този голям брой молби е интересно. Влизането и съответно подаването на молби. Оказва се голям натиск върху системите за предоставяне на обежище. От март 2016 година нататък станахме свидетели е, на това как държави като Италия и Гърция промениха своите системи. Навсякъде в Европа на практика станахме свидетели на промяна на законодателството. Службите за предоставане на обежище драстично увеличиха своя персонал хора, които бяха сериозно обучени, капацитета на агенциите се повиши, е, бяха разгледани нови модели, модели за подпомагане на уязвими лица, например, но не само модели, на които станахме свидетели по време на голямата криза. Някои държави като Гърция и Италия промениха своето законодателство, за да променят и своите процедури по границата. Целта беше да се създаде възможност за е, обжалване. Бяха създадени специални органи за обжалване, защото голям брой от е, кандидатите за убежище, чието молби бяха отхвърлени, е, обжалваха решението пред съответните съдилища и комитети. Беше поставена съдебната система пред много голям натиск. Много голям натиск имаше и върху местата за настаняване, имаше натиск по отношение на уязвимите групи от населението, как да се процедира спрямо от тях. Ние, службите за обежище, не отговаряме за настаняването, но имаме модели за увеличаване на капацитета по отношение на настаняването. Имаме специално обучение в тази връзка. Мисля, че аз говоря по-бързо от информацията, която тече на екраните пред вас. Много от процедурите бях е, уеднаквени, оптимизирани. И тук не говоря само за двете държави членки на предна фронтова линия. Много други държави, като Швеция, Германия, Франция, оптимизираха и уеднаквиха техниките за провеждане на интервюта, бяха въведени бързи процедури, тъй като мобите за убежище наистина бяха твърде много. Говорим за 2016 година, когато станахме свидетели на приблизително 1,3 милиона моби за убежище. Естествено беше въведена и приоритизация. В някои държави решенията по-настоящем отнемат малко повече като време не казвам това, което ще кажа сега в доклада, но нека да подчертая, че с оглед на някои националности и натиска бяха разглеждани молбите на конкретни лица първо. Особено след някои инциденти, свързани с сигурността, службите бяха изправени пред риска да станем свидетели на измами и съответно бяха положени много усилия още по време на интервютата да бъдат идентифицирани потенциални закононарушители сред кандидатите за убежище. Имаше и много решения взети на първа инстанция. Близо 84%. Това е рекорд за Европейския съюз това вече не е така. През 2017 година имаме и намаляване на този процент, тъй като националностите стават по-сложни по своя характер и процеса на границата отнема по-дълго време. Степента на признаване на молбите 61% е за решенията взети на първа инстанция. Естествено, тук трябва да се вземат предвид различните националности на кандидатите. По-нататък ще видите, че е, предпочитания тип закрила се промени от е, статут на беженец до субсидиарна, към субсидиарна закрила. Ще видите това и на следващия слайд. Вече казах, че има няколко типа закрила. Обеден съм, че всички вие ги познавате много добре. Всичко това оказва въздействие върху статута, който се дава на кандидата за обежище. Например, събирането на семейства не е толкова благоприятен статус, ако не става дума за беженец. Като се има предвид големия брой кандидати, който се запазва през 2017 година. Службите вероятно ще заложат най-вече на интеграцията. Предварителната интеграция и самата интеграция се организират от различни органи. В Гърция, например, имаме служби по приемане и настаняване и служби за предоставяне на убежище. В други държави има само един орган. Това обаче не е чак толкова важно, стига да има добра координация. Някои държави членки започнаха едновременно да премахват закрилата, когато нямаше нужда повече от нея. Има големи разлики между държавите членки относно броя на положителните решения. Не знам дали виждате без очила. Ще се опитам да говоря по памет. Германия над 50% по отношение на статут на беженец и други типове закрила. Швеция е на второ място по брой подадени молби. Една трета са положителните решения за беженци и още една трета за други типове закрила. Италия дава много малко статут на е, беженци, много малко беженски статут като брой. Е, има други държави, които дават е, повече статути на субсидиарна закрила. Може сами да видите какъв тип закрила и в каква степен се дава от държавите членки. Основният аспект тук е националността. Не всички държави стават свидетели на едни и същи националности, които подават молби за обежище. Това обаче не е единствената причина за даването на различни типове статут, различни типове закрила. Тук трябва да се вземе предвид и тълкуването на самото положение е, и положението на, на самия отделен беженец. Това положение оказва въздействие върху закрилата, която ще му бъде дадена в съответната страна. Службите естествено трябва да предоставят и малко по-сложни услуги. Не се налага само да обработват бързо молбите, макар че това продължава да е задача за тях. Службите и услугите по приемане и настаняване трябва да бъдат променени, да се приспособят спрямо нуждите, защото много често има голям брой малолетни, уязвими лица, има различни придобивки, които се дават на тези, които са получили статут на беженец или пък статут на субсидиарна закрила. Пакета придобивки е различен спрямо статута. Станахме свидетели на комбиниране на капацитет. Много страни комбинираха своя капацитет те започнаха да работят с частни юридически лица, с неправителствени организации. Видяхме, че уязвимите групи от населението получават различно третиране в различните държави. Членки, това е подробно описано в доклада повечето държави членки избраха подхода на териториално разпределение. В Германия, например, има разпределение от север на юг. Всъщност много държави, като Португалия и Гърция, например, също разпределят на териториален принцип бежанците по цялата си територия. Непълнолетните винаги са били е, много е, съществен въпрос. Виждате, че една трета от е, подалите му оби за убежище са лица под 18 годишна възраст. Това не означава, че те са дошли сами. Има разлика между непълнолетни и непридружавани непълнолетни. Тук говорим като цяло за кандидати за убежище, които са по-млади от 18 годишна възраст. Основните такива лица са от Афганистан, Сирия, Ирак, Пакистан, Нигерия, Еритрея и Сомалия. Едва ли ще се удивите, когато чуете тази информация. Това просто потвърждава действителността. Много от тези лица са били придружавани от членове на техните семейства, понякога от а, а, техните родители. Понякога има спорове в зависимост от това дали може да се признае попечителство за определено лице, ако то не е родител на лицето, което придружава. По отношение на непридружаваните непълнолетни хора, които са пристигнали сами непридружавани и които са под 18 години. За 2016 година общия брой е около 65 000 души, 40% по-малко от 2015 година. Така че цифрата, виждате, значима е, голяма е, но намалението също е значително. И интересното за тези 65 000 е, че 40% или малко над 40% са от Афганистан. Има социални фактори, които допринасят за този факт. Те са разгледани в доклада. Имаме 65 000, 40% от Афганистан и съответно 40% по-малко общ брой такива лица спрямо 2015 година мерките за защита на непълнолетните е, предприятия от ЕАСО. Те не са една и две. Имаме инструменти за оценка на възрастта на лицето, е, инструменти за попечителството, инструменти за оценка на детските бракове. Е, имаме материали, инструменти, които помагат да определим възрастта на лицето. Освен това, обучаваме хората на място, които правят интервютата. Те трябва да могат да предскажат с голяма а, вероятност и успеваемост а, възрастовата група, към която принадлежи лицето. Имаме много целенасочени кампании, информационни кампании за непълнолетните, най-вече в страните на първа фронтова линия. Имаме насоки за обучението, работим с непълнолетните. Обучаваме работниците на място да защитават непълнолетните, да ги разделят от останалите лица, да ги третират различно спрямо останалите. Вече е 2017 година, но трябва да кажа все пак, че преди време започнахме да работим с италианския омбудсман в Италия, тъй като там броя на непридружаваните непълнолетни все още е голям. Целта е да се подготвят лица, които да станат закривници или попечители на тези непредружавани непълнолетни. Работим от август месец в Италия по този въпрос. Освен това в центровете по приемане работим и за това да се работи по-бързо, тъй като непредружаваните непълнолетни са в достатъчно сложно положение и би трябвало да се работи по ускорената процедура. Опитваме се да имаме подсилена координация относно третирането на непредружавани непълнолетни и въобще на непълнолетни в Европа. Сега данните за септември 2017 година. Моите очи не виждат чак толкова далеч. Нека все пак да кажа няколко думи. Е, през 2015 имахме 1,4 е, милиона молби, 2016 1,3 милиона, 2017 около 600 хиляди молби. Цифрата не може да бъде определена като точно 50%, но имайки предвид, че през 2017 година имаме около половината от молбите е, за, за миналата година, ако кажем нещо подобно, може би няма да сбъркаме. Ставаме свидетели на положение, което се повтаря. Можем да кажем, че това не е нещо неочаквано, тъй като обема на вторичните предвижвания и двойното преброяване на някои определени граници трябва да бъдат взети предвид. Има и кандидати, които са преместени във втора или трета държава членка. Има лица, които са подали няколко му уби в различни държави членки. Процента варира между 7 и 10, ако не се лъжа. Той зависи от съответните месеци на годината. Службите трябва да се справят и с подобни случаи. По отношение на връщанията по силата на Дъблин към държавите членки по влизане, този процес в момента протича. Той не, не работи, не функционира абсолютно без засечки, но като цяло е, функционира. Трябва да се внимава, да се работи по отношение на проблема с двойното преброяване. Службите вече са разбрали, е, че има чести случаи на подаване на е, повече от една молба и е, сега те идентифицират по-лесно подобни случаи, както и случаите на преместване от страна А към страна без цел подаване на допълнителна молба. Накрая по отношение на страните по происход, петте националности са познатите. Сирия, Афганистан, Ирак, Нигерия, Пакистан. Петте държави членки, които приемат най-много, четирите основни са същите. Е, Гърция, Италия, Германия и Франция, петата държава се промени спрямо 2016 към 2017 година. Това вече не е Австрия, е Великобритания. Това е с няколко думи представянето на един доклад, който е изключително обемен. Благодаря ви, господин председател, за това, че ме поканихте, за това, че ме изслушахте. Готов съм да отговарям на въпроси. Благодаря за резюмето. Мисля, че имаме доста въпроси. До две минути на изказване, колегите, тъй като имаме да гледаме точка от дневния ред в 10 и половина. Ще карам поред на заявленията за думата Ана Гомеш. Благодаря господин Карейра за интересното експозе. То показва, че независимо от шума, който вдигат все още държавите членки, за да оправдават мерките за сигурност, които предприемат, в всъщност потока на децата, търсещи международна закрила, намалява сериозно през изминалата година. Въпросът ми е следния, той касае горещите точки. Какво става с тях? Какво става с тях? Използват ли се още? Понякога чуваме е, данни за много сериозни положения в тези горещи точки, включително, които се отразяват и върху душевното здраве на лицата държани там. Какво се случва с програмите за Либия. Вашата служба участва ли в тези програми? Какво ще кажете за последния случай, при който хора акустираха в Испания? А що се отнася до националностите на тези лица, за което споменахте преди малко. Мисля, че в последно време и мароканските граждани вземат доста голям дял. Може ли да ни кажете малко повече информация по въпроса? И накрая в по-общ план Какво мислите за социалната интеграция на лицата, търсещи международна закрила, чието му би са удовлетворени от държавите членки и са получили убежище. Какви мерки предприемат държавите членки? Аз искам да погледна малко напред в бъдещето във връзка с това, което казахте. Благодаря, господин Карейра, за присъствието. Когато говорим за ненавършилите пълнолетия лица и е, че една трета от лицата са такива, какво става с тези лица, когато получат закрила? Ако те не отговарят на условията за закрила, какво става? Непрекъснато не задават въпроси за това, че има ново поколение лица, които идват за да търсят по-добър живот. От кои страни идват те? В контекста на реформата на Дъблин, която изчакваме да се финализира в съвета, държавите членки ще поемат задължения, които днеска нямат при ненавършилите пълнолетие лица винаги сме имали различна политическа гледна точка, но искам да получа малко повече информация за статистиката, реалната възраст на тези лица, откъде идват и какво става след като получат закрила или след като се отхвърли искането им за обежище. А предполагам, че тук включвате и непредложените на навършили пълнолетие или деца, тъй като те са в различно положение, има сериозна разлика между двете категории. Силви Гийом, ако обичате. Искам първо да се извиня, че дойдох малко по-късно, така че не можах да чуя вашата презентация. Ще прочета с внимание документа. Искам да кажа нещо извън презентацията днес. Имам чувството, е, на несигурност за начина по който мигрантите биват третирани. Аз видях няколко филма наскоро за ситуацията. Е, става дума за е, почти роби, които се продават в Африка и е, наистина мисля, че една европейска агенция за обежище и френска агенция са предприели стъпки. Аз искам да попитам как се провеждат тези мисии на място и начина по който се предоставя международна закрила на тези изключително уязвими лица, може ли е, те да бъдат е, прехвърлени в друга държава членка под е, компетенциите на друга агенция? Чуде с Аргентини. Благодаря. За експозето може ли да дадете малко повече информация за ролята на вашата служба в Гърция? Аз посетих островите Срещнах си с ваши служители, но все още ми е трудно да разбера каква е вашата официална роля там. Мисля, че пристъпвате към по-директни дейности там, които все още не са част от вашите правомощия. Искам да разберат какво точно е положението. И на второ място, решенията на втора инстанция. Какви тенденции установявате? Казвам това, защото Холандия иска да отнеме правото на адвокат при а, първата молба, което ще доведе до повече случаи, които минават на втора инстанция. Така че каква е тенденцията в държавите членки? какво е положението с решенията на втора инстанция и кой би бил най-ефикасният подход. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря за дадената информация. На таблицата ясно пролича, че има две основни групи беженци. Тези, които наистина бягат от политическо преследване, мъчение, вълна, но също и мигранти, които бягат от лошите условия на живот и липсата на перспективи. Моят въпрос е следния във връзка с интервютата, които провеждате заедно с национални органи. Знаете ли какви са първо причините за миграцията? Знаете ли какви са последиците от решенията за борба с първо причините в страните по происход? Във вашите таблици липсваше информация за трансферите, прехвърлянията по Дъблин. Възможно е пак да има прехвърляне на деца отново в Гърция. Искам да чуя какво мислите по въпроса. И на трето място, текущия проблем с различния процент на уважаване на молбите, защото в таблиците не са посочени причините, поради които има различия в процента. Заради първоначалната бройка, е, различното тълкуване на това, кои лица трябва да получат обежище, кои не, не мога да се представя, че в Полша само има само марокканци, на което се дължи ниския процент на уважаване на молби, пък в другите страни има само сирийци. Може ли да обясните на какво се дължи разликата в процента на уважаване на молбите? Софи Инфелд. Благодаря на господин Карейра за презентацията. Аз внимателно ще се запозная с неговия доклад. Това е много важен документ. Човек би очаквал всички 28 ръководители на държави да проведат конференция, пресконференция днес и да представят тези цифри, особено в страните, където миграцията е основна пречка в разговорите за коалицията. Графиките трябва да бъдат обект на внимателен анализ, но има ясна тенденция към спад. Това не значи, че ще се запази в бъдеще, но ако видим какви са реалните факти, Изглежда, че има голямо разминаване между тона на политиците и в национален план и тук и реалното положение. Въпросът ми е свързан с въпроса на госпожа Мецола за непълнолетните лица. В един момент получихме информация за 10 000 деца, които са изчезнали. Не бе ясно дали наистина са изчезнали или просто не са регистрирани. Може ли да ни дадете малко повече информация по този въпрос и какво правите, за да проучите какво им се е случило? И на второ място пак за децата. Определенето на настойник или попечител. Как точно става това на практика? Пита Нидер Милър, докладчика за ЕАСО. Благодаря господин Карейра за презентацията. Един съвсем кратък въпрос или по-скоро забележка. Ако разгледаме различните графики и диаграми, които ни показахте, виждаме, че има разминаване между Западна и Източна Европа. Ако разгледаме статистиката, виждам, че вишеградските страни, балкийските страни, всъщност не фигурират в системата изобщо. Е въпросът е как вашата служба може да работи с държавите членки. Какво е положението с беженците в тези страни? Аз имам доста лош опит в моята страна и предполагам, че положението не е много по-различно в другите източноевропейски държави, в балтийските държави. И имате ли точна представа за положението на беженците в тези държави? Благодаря. Благодаря, Питър. Благодаря за всички тези въпроси. Господин изпълнителен директор, ако обичате да вземете отношение по зададените въпроси. Thank you very much. Uh, всички въпроси са лесни. Ще се опитам да отговоря колкото се може по-ясно. По първия какво се случва в горещи точки. Горещи точки функционират в Гърция по същия модел. От 20 март миналата година ние работим за новото споразумение с Турция. Ние не вършим цялата работа по него, Ние работим също така по изграждането на капацитет. Защо? Защото състава на служителите се променя непрекъснато. Един от основните проблеми е експертите от държавите членки. Те никога не достигат. Така че ние трябва да наемаме временно на работа лица и да увеличим нашата кадрова обезпеченост. Ние трябва да обучим новите служители с набирането на нови служители по всички тези въпроси. Ние продължаваме да работим по уязвимите групи и децата. Когато пристигнат, ние работим с тях, но не се занимаваме пряко с тях. Отговорност тук носят националните органи и приемните центрове в Гърция и Италия. В Италия има различен модел. Там има отделен орган за непредружените, навършили пълнолетие лица. Ние работим с него едва от август, през последните 4 месеца. Горещите точки продължават да работят по същия модел, особено защото през последните месеци има увеличение в Гърция и Италия отново. За последните месеци бройката става доста интересна. В Гърция тя е близо до 5500 месечно, в Италия е доста по-малка, но не е много по-различна. Само, че там има сериозно вариран, докато в Гърция долу-горе бройката е една и съща. Ние отчасти се изтеглихме от два от, два от горещите точки в Киос и Лесбус. Ние сме запазили материалната база в а, горещите точки, но нашите служби са изнесени извън тези горещи точки. Въпросът е свързани с сигурността, нещо за което споменаха редица държави членки. За горещите точки следваме същия модел, както от миналата година. и мисля, че през 2018 ще се запази същия модел. Относно Либия, ние не участваме в а, плана за изпълнение, разработен през феврари, но ние подписахме споразумение с ЕО на ФОМЕТ и операция София. Ние осигуряваме обучение на служителите от ЕО на ФОМЕТ, на военните, на тема как да работят при първи контакт с мигранти, как да задават въпроси, достъп до процедури, права, привилегии, какво могат да очакват мигранти. Ние започнахме да работим по това, ще продължим работата с ЕЛНА в момент, но това е единствената ни връзка с а, дейностите за Либия. Акустирането в а, Испания, през септември и октомври средно бройката е около 2000 месечно. Тази бройка е по информация на комисията и Frontex. На какво се дължи това? Има редица обяснения. Едно от тях, най-достоверното е, че има много напрежение в Либия и нови маршрути е през Либия от Нигерия, Тунис. Това пак не е по наша информация. Това е официална европейска информация. И част от тези лица костират в Южна Испания. Към нас никой не е отправил молба да работим с Испания все още. Така че за момента не предвиждаме никаква работа с Испания. Това ви го давам като допълнителна информация на въпроса на госпожа Мицола, какво става с непълнолетните лица, ако не получат закрила. Мнозинството получават закрила. Не разполагам със статистиката тук, така че ако не представлява проблем, искам да отговоря в писмен вид на тези въпроси, тъй като те заслужават внимание и те са много важни. Мога да кажа неща, които не са изцяло точни по отношение на статистиката, затова искам да дам конкретен отговор на парламента за отношението спрямо непълноветните лица. Ние предоставяме възможности за изграждане на капацитет за регистрационните центрове, работещи с непълнолетните лица. Работим по въпросите за оценка на възрастта, за определение на конкретните потребности. но ние все пак не можем да се намесваме, тъй като все още не е прият новия регламент. Това ще е възможност приемането на новия регламент, така че ако не възразявате след около седмица, ще дам писмен отговор, който може да бъде раздаден на всички членове на Комисията по граждански свободи, вътрешни работи и правосъдие. Не разбрах въпроса на Миса Мувис. Ако може да повторите въпроса. Il existe des missions qui sont organisées euh, par euh, l'agence euh, d'asile française sur place au Niger pour... Има мисии, които са организирани в Нигерия за включването на лица за международна закрила, лица, които са били обект на излъчване. Искам да помисля какво мислите за тези а, мисии. Вие сте експерт в областта. Мисля, че и другите агенции в Европейския съюз могат да спазват същите принципи за международна закрила. Така стана ли по-ясно? Yes, no, but I'll, I'll reserve the, the... try to answer at the end. Ще се опитам накрая да отговоря на този въпрос, за да не губя набраната инерция. Сегашната роля на нашата служба в Гърция. Все още работим по финализирането на програмата за релокация. Провеждаме разяснителна кампания. Имаме Help Desk, който е доста натоварен. Има много въпроси от страна на кандидатите, които искат да бъдат включени в програмата. Не се занимаваме с оценката на отделните случаи. Също не участваме и в прехвърлянето на лица в съответните държави членки. Наскоро комисията и управителния съвет поиска да улесняваме прехвърлянето по Дъблин в Гърция. Има инициативи в тази област. Предстои заседание на управителния съвет следващата седмица. Това е много интересна тема от програмата на заседанието. Как можем да се възстановим прехвърлянията по Дъблин в Гърция? Все още няма такива прехвърляния, на фона на потенциалните такива случаи. Обжалванията и споразумението с Турция и регистрацията. Как можем да осигурим по-ефикасна втора инстанция? Ние работим с съдебните органи в Гърция по различен начин. Имаме програма за работа с европейски съдилища. Гърция е основния клиент. Има доста ограничения в работата с съдебната система. И, но ние даваме насоки справочни материали за съдиите. Не мога да използвам думата обучение. Ние също така подкрепим административно работата на комисиите по жалбите в Гърция. Ние работим по бързото разглеждане на документацията, само че не се намесваме в самата работа по разглеждането на жалбите, както може да разберете. Приемането Дъблин, Турция, информационни кампании, горещи центрове, работим и с съдилищата и комисиите за жалбите със съответните ограничения. Това е което вършим в Гърция. През 2018 ще трябва да продължим на същото ниво, ако не и на по-високо ниво, защото имаме нерешени случаи, които се увеличават. Капацитета за обработка не отговаря на броя на пристигнащите лица, наближава жимата, предстои много работа в Гърция. Предполагам, че ще има нова корекция в бюджета на ЕАСО за 2018 в частта за Гърция. Първо причините за миграцията и борба с тях. Да, три са основните стълбове. Ще се опитам да отговоря бързо, тъй като времето изтича. На първо място управлението на кризата с горещите центрове и така нататък. На второ място Съюза започва да работи по първо причините законните маршрути, законните пътища страните на происход, страните, които допринасят за големия поток. В глобален план се работи много по въпроса за беженците и от страна на ООН редица усилия се полагат. Наскоро бях в Женева да обсъдиме плана за изпълнение до юни 2018 за беженците по линия на глобалния пакт за беженците. Комисията работи активно по партньорства. Това са двата основни елемента. Първопричините работа с страните по происход и първопричините в тези страни, включително и страните на транзит, управление на кризата – Има доста законодателни промени, идеята за горещи центрове. Но има сериозна законодателна реформа. Надявам се, че новия регламент ще стане факт скоро. Ще се промени рамката за презаселване в Европейския съюз, което ще промени и работата спрямо беженците и мигрантите в Европа. Трябва да се завърши законодателния пакет, да се създаде новата агенция за убежищата, да продължаваме работа по първопричините. Има много мерки, включително от финансово естество в това отношение. Мисля, че ние се движим в правилната посока и на последно място – бяхме помолени да работим по един пилотен проект за частно спонсориране, спонсориране на презаселването. Работиме и за презаселването в Турция. Имаме служители, които работят в тази област. Работим с Генерална дирекция за управление на миграцията в Турция за изграждане на капацитет от А до Я за подобряване на системата за обежище в Турция. Това е работата на нашата служба е, за борбата срещу първопричините на миграцията. Връщанията по Дъблен, току-що споменах, имаме дъблинска мрежа и я използваме, използваме и подмрежата за връщанията. Не е лесна задача, положението е сложно, особено с Гърция където има и политически проблеми, но мисля, че ще се види съвсем скоро напредък. Защо има разлика в процентите на признати молби? Националните органи тълкуват различно законодателството. И не на последно място говорим за различни националности – това е една от причините за разминаванията в тези проценти в Европа. Ние искаме повече сближаване, точно обратното. Една от новите задачи на агенциите е наблюдение. Ние ще можем да наблюдаваме. Те първо ще дефинираме какво ще се включва наблюдението, но процента на уважение му ще бъде наблюдаван. На второ място е даването на насоки само че те не са задължителни. За бъдеще агенцията ще дава насоки заедно с наблюдение. И мисля, че това ще доведе до сближаване и процента на уважени молби ще започне да се сближава. По въпроса за децата ще напиша писменно отговор за нашата работа. Това ще стане за около седмица. Вишеградските и Балтийски държави. Скоро бях в Полша. Полша се свърза с ЕАЗО за специална програма, за специален програм, проблем. Основните граждани са от Украина, Грузия, Русия. Става въпрос за економическа миграция е, и Польша се използва като транзитна страна към друга държава в Европа. Ние сме запознати с този проблем. Имаме конкретни програми, но ние не работим по никакви случаи, не провеждаме интервюта, защото макар да е голяма бройката, националните органи могат да се справят с нея. Даваме доста насоки. Опитваме се да допринесем европейско измерение на действията, които се вършат в тази страна. На въпрос на госпожа Гийом, все още не го разбрах а, напълно. Имаме доста видеоматериал. Може да видите какво точно вършим в а, горещите центрове. Работим и с а, Франция, Водим разяснителни кампании в Нигерия и други държави. Това може да се види онлайн. Включително има и видеоматериали, които може да намерите на нашата интернет страница. Ако не за това питахте, искам да се извиня, но не мога да разбера какъв отговор да дам на въпроса ви за видеоматериалите. И още веднъж благодаря за поканата. Е, благодаря, господин Карайра. Не знам дали сте прочели този доклад. Е, той е мащабен, значителен, особено по отношение на анализа. Вие споменахте Дъблин, връщанията към Гърция. Всъщност във вашия доклад присъстват и позициите на държавите и те са красноречиви. Докладът е изключително интересен и важен. Как ще се използва е друг е, въпрос. В доклада има много трудни за решаване въпроси, свързани с процедурата на убежище, дали тя работи, дали не работи. Доклада може да бъде една отлична суровина, повод за размисъл. Може би държавите членки трябва да обърнат малко повече внимание и не само те на тази суровина. Надявам се, че колегите ще могат да прочетат този доклад, тъй като той е изключително ценен и полезен. Благодаря ви за това, че дойдохте, за това, че ни разказахте за доклада. Работата продължава по всички тези въпроси. Благодаря и на всички колеги, които работят във вашата служба. Благодаря и на колегите, които зададоха тези въпроси. Преминаваме нататък. Colleagues, we can move now to point Преминаваме към точка 12. Става дума за отношенията между Европейския съюз и Африка в областта на миграцията и убежището. While, um, the... Много кратка пауза, за да дадем възможност на колегите да се качат тук на трибуната. So, вероятно знаете, че утре ще проведем конференция на високо ниво по темата Африка. Много от вас работят по проблемите на Африка, нашите отношения. Идеята на конференцията е да разберем по-добре взаимовръзките, които имаме с Африка, динамиката на отношенията – С оглед на тази конференция днес искаме да проведем един подготвителен дебат. Тук има представители на Европейската комисия и на службата за външна дейност. Колегите ще ни представят актуалното състояние на нещата, сътрудничеството, което имаме с африканските държави в областта на миграцията. Идеята е да имаме размяна на мнения. За мен е удоволствие да приветствам тук в залата представители на различни африкански парламенти, макар че те още не са пристигнали. Кога ще дойдат? Мисля, че съвсем скоро. Е, ще ги приветствам с добре дошли, когато дойдат. Това са хора от Панафриканския парламент, Народното събрание на Нигерия и Народното събрание на Тунис. Колегите от Тунис вероятно са в момента в други зали, скоро ще дойдат при нас. Днес ще говорим за новата партньорска рамка с трети държави в рамките на Европейския дневен ред за миграция. Тази рамка беше публикувана от комисията през юни 2016 година. Ще се разгледат съвсем скоро и доклади за напредъка по отношение на декларацията от Валета на съвета от февруари 2017 година, както и по отношение на доверителния фонд за Африка. Всички тези инициативи поставят ударението върху Африка, тъй като знаете през Средиземно море идват много беженци и мигранти. Тези хора заминават към Европа от Либийския бряг. Много от тях губят живота си в морето. Голям брой стават жертви на трафиканти на хора. Много държави в Европейския съюз, Италия трябва да спомена тук, но и не само държави, други международни организации като ООН, Африканския съюз и Арабската лига полагат много усилия за да управляват тази миграционна и беженска криза. ВКБ, ООН и много НПО също работят на място, извършват операции по издирване и спасяване. Целта на всички тях е да помогнат да облегчат страданията на беженците и мигрантите. Радвам се, че имаме възможност да разговаряме по всички тези теми. Ето ги и колегите от африканските парламенти. Сега те ще седнат. Радвам се, че днес можем да говорим много подробно по тази тема. Сега ще дебатираме. Естествено, първо ще чуем презентации. Първия оратор ще е госпожа Биргит Маркосен, която е заместник директор с ресор Африка в рамките на СВД. Заповядайте, Биргите. Започваме с вашата презентация. Благодаря. Благодаря за това, че, че ни поканихте. Радвам се, че тук има колеги от Генерална дирекция Home на комисията. Работим в тясна връзка по въпросите на миграцията с тях. Искам да кажа няколко думи, що се отнася до актуалното състояние на нещата. Три неща каква е отправната ни точка? Вероятно някои от вас познават пете стълба на политическата декларация от Валета, както и плана за действие. Искам да подчертая тази декларация, защото това е нашата политическа рамка. След това ще говоря за рамката за партньорство. Знам, че колегите от комисията ще говорят по този въпрос. И ще приключа с една инициатива, която отнема много от времето ни подготовката на срещата на върха Африкански съюз, Европейски съюз. Тя ще се проведе следващата седмица на 29 и 30 ноември. Там ще се говори много за миграция. Ще говоря по всички тези въпроси и след това съм готова да отговарям на вашите въпроси. И така, какво правим ние в СВД, службата за външна дейност? Ако слушате изказванията на Федерика Могерини, Знаете, че става дума за балансиран, цялостен подход по отношение на миграцията. Работим по първопричините, работим по защитата на мигрантите, работим по редмисията, по връщанията. Това са основните стълбове. Те са в основата на всичко, което правим. Те бяха договорени още в Валета. Там има пет основни стълба. Миналата година започнахме и двустранни разговори и двустранни действия с конкретни африкански държави. Знаете, че първите пет, които бяха избрани, бяха четири от Западна Африка и една държава от Източна Африка. Западна Африка това са Нигерия, която посетих, Нигер, Мали и Сенегал. В Източна Африка работим с Етиопия. Повече страни вече са се присъединили към тази рамка за партньорство. Целта е естествено да сътрудничим по тези пет стълба, които описах преди малко. Когато говорим за срещата на върха Африкански съюз ЕС, трябва да кажа няколко думи и за диалога с африканските партньори. Какво правим и към какво се стремим. С оглед на срещата на върха, другата седмица се опитваме да укрепим така наречения континентален диалог. Когато погледнем валета, там се говореше най-вече за процесите от Рабат и Хартум. Сега обаче искаме да говорим по повече въпроси, свързани с двата континента. Например, диаспората, средствата, които се изпращат по банков и по друг път вътрешната миграция в континента, миграцията, която е към южната част на континента Африка. Всичко това са елементи, по които искаме да говорим и по които искаме да имаме конкретни резултати след провеждането на тази среща на върха. Искаме да разгледаме освен това мобилността и миграцията. Не само миграцията, но и мобилността. Смятаме, че тук се засягат социо-економически въпроси, въпроси свързани с сигурността, е, това са въпроси от социално значение и за развитието на Европа, и за развитието на Африка. Това са трите елемента, които представляват нашата отправна точка за срещата на върха е, искаме естествено да имаме и конкретни цели, мащабни цели, оперативни цели, които да постигнем. Е, знаете какво е нашето съобщение от юни тази година. Искаме да работим по въпросите на миграцията в рамките на континента Африка. Искаме да работим по отношение на е, престъпните групи и мрежи. През септември тази година Африканския съюз каза, че приема нашите две основни цели за разговора, но иска освен това да се укрепи диалога за мобилността и миграцията. И ние казахме, че ако те имат наистина такова предложение, ние можем да работим с тях. В момента, съответно, имаме 6 екипа, които все още преговарят и по тях се преговаря. Е, ще ви кажа каква е нашата отправна точка. По-настоящем първо разглеждаме е, темата за контрабандата на мигранти е, на хора, на второ място връщанията, реадмисията, международната закрила, Трет трета група, четвърта група средства, които се изпращат от мигрантите, пет законните маршрути и шест ролята на диаспората. Това са шесте е, групи, шесте въпроса, по които ще говорим и сега имаме преговорен екип в е, Адис Абеба е, там преговаряме с представители на Африканския съюз е, и това общо заето исках да кажа по отношение на актуалното състояние на нещата. Благодаря за това, че ме изслушахте. Много въпроси повдигнахте, каза председателя. Благодаря ви. Преди да дам думата на колегите, ще дам думата и на Силвена Песта, която е заместник е, ръководител звено в Генерална дирекция вътрешни работи на комисията. Моля ви да бъдете пределно кратка. Благодаря, господин председател, и аз ще бъда кратка. Искам да допълня с няколко думи онова, което каза Биргит. Естествено, миграцията е приоритет за Европейския съюз и съответно е приоритет по отношение на нашите връзки с африканските ни партньори. На срещата на върха в Валета през 2015 година нашите лидери приеха, че Европейския съюз и африканските партньори имат общ интерес е, има обаче различни регионални процеси, които трябва да се вземат предвид. Е, Биргит ги спомена, процеса от Хартум, процеса от Рабат. Е, тези процеси зададоха основните принципи, на които се основава платформата за разговори по отношение на миграцията. Използвайки вече е, осъществени инициативи, Европейския съюз даде начало на така наречената рамка за партньорство. И в рамките на тази рамка искаме да говорим с нашите партньори. Тази рамка се основава на солидарност, на споделяне на бремето, на прозрачност и въобще на цялостен подход спрямо миграцията. Е, в рамките на партньорството вече е постигнато много. Можем да споменем някои много положителни резултати с партньори като Нигер, например, в областта на справянето с трафика на хора, на мигранти, контрабандата трафика от този род намаля значително поради съвместните ни усилия. Има и някои области, в които естествено се налага да работим много повече, много по-усилено. Сега разговаряме с нашите партньори по всички въпроси, вариращи от закрилата, справянето с първопричините за миграцията, контрабандата на хора, трафика на хора, реадмисиите, информационните кампании. Тук се включват въобще много-много различни теми, много въпроси. Целта на информационните кампании, например, е да се информират мигрантите за това колко е опасно пътуването, по което биха поели. Освен това, те би трябвало да бъдат информирани и за законните пътища към Европа. Разглеждаме с държавите членки възможността за създаването на такива законни пътища, има пилотни проекти в областта на миграцията. Знаете, че в края на септември приехме един пакет по темата. Има един доклад, който публикувахме само преди две седмици. В него се представят нашите инициативи в сферата на законната миграция. Искаме да проявим още по-голяма дързост в това отношение. Що се отнася до доверителния фонд за Африка, той вече е мобилизиран и по силата на този фонд има някъде около 117 инициативи, които се провеждат. Общата стойност е около 2 милиарда евро. Целта е да се справим с първопричините на миграцията, да създадем работни места в страните по происход, да ускорим социалното развитие в някои държави. Биргит каза, че има и някои мащабни оперативни цели, които имаме, както и стратегически такива. Искаме да вземем предвид процеса от Хартум, процеса от Рабат. Работим и по план за последващи действия спрямо декларацията от Валета. Той ще се появи идната година. Благодаря, благодаря на вас двете за това, че представихте е, предисторията на въпроса. Искам сега да приветствам нашите гости. Те са представители на Панафриканския парламент и на Народните събрания на Нигерия и на Тунис. Добре дошли, уважаеми колеги. Е, след малко ще е, покажем и е, един видеоматериал. Е, искам сега да дам думата обаче първо на колегите. Започваме с госпожа Киенге. Моля ви, две минути на човек, не повече. Клод, Европа и Африка, sappiamo tutti quanto sono le sorte di queste due... Е, благодаря, Клод. Всички знаем, че Европа и Африка са близки не само в географ... с географски смисъл и че е, бъдещето на двата континента е общо в известен смисъл. Това води до много възможности и до много предизвикателства. Би трябвало партньорството да бъде преосмислено, съответно. Континент Африка трябва да бъде разглеждан като равен на Европа. Е, искам да кажа, че когато имаме подобни инициативи, не би трябвало само да празнуваме и да се радваме. Би трябвало да има нещо съществено, което да се формира в резултат на, подобни инициативи. Миграцията и развитието са две страни на една и съща монета и те би трябвало да бъдат разгледани заедно, холистично. Вече беше казано, че трябва да работим за демокрацията, за устойчивото развитие, за доброто управление, за човешките права. И когато говорим за човешки права, много е важно да говорим за Либия, за битката с трафикантите на хора. Това, което се случва в Либия по-настоящем, е срамно. Затова искам да използвам присъствието на колегите от африканските парламенти и да говоря точно по този въпрос. Мобилността трябва да бъде насърчавана, свободното придвижване на хора, това безспорно е така. Много е важно обаче да се насърчава мобилността и сред лица, които не са високо квалифицирани. В Европа има демографски дефицит и има много потенциал от друга страна сред младото поколение в Африка. Резолюцията, която приехме неодавна, показва пътя към бъдещето. Трябва да се укрепят сигурните законни пътища за влизане в Европейския съюз. Искам освен това да подчертая, че отговорността за управлението на феномените, на които ставаме свидетели, е обща. Това са моите послания за Абиджан. Благодаря. Благодаря ти, Сесил. Сега госпожа Вержия. Мерси. Euh. Благодаря, господин председател. Не споделям оптимизма, който чухме наскоро. Не смятам, че има балансирано отношение между Европейския съюз и Африка. Европейския континент е най-предпочитан за мигрантите – и също най-смъртоноси имаме над 33 000 смъртни случаи. Голяма част от тях са на граждани от Африка. Това са деца от Африка в голямата си част, защото Европейския съюз се превръща в бункер по отношение на африканските държави. Всяка година се издават 2 милиона разрешителни за пребиваване, но не и за граждани на африканските държави. Докато не създадем законови пътища за мигрантите, докато нямаме законни маршрути от Африка, ще продължат да се случват смъртни случаи в Средиземно море ще продължават те да стават е, жертви на трафикантите. Борбата срещу трафика минава преди всичко от, от тук. Политиките, за които чухме, са да се попрече на мигрантите да тръгнат от африканските държави, да ги връщаме в страните по происход, независимо какво е положението в тези държави по происход – Искам да споделя една цифра, която повтарям непрекъснато. 244 милиона са мигрантите в международния плат. От тях само 35 хиляди са от 35 хиляди са от Африка. 35 милиона. Ние не сме страна на приемане на мигранти от Африка, точно обратното. Нашата политика е точно обратната. Тя не е политика на сътрудничество, на партньорство, на борба срещу първопричините. Точно обратното. Сега се интересувам от паричните преводи от диаспората, защото те са на три пъти повече от стоиността на помощите за развитие на тези държави. Някои от нашите държави членки се опитват да привлекат тези парични преводи като част от средствата за развитие. Това не е допустимо. И на последно място положението в Либия. Снимките на CNN предизвикаха международна реакция. Те са недопустими. Връщаме се два века назад с продажби на търг – и в същото време се хвалим с операция в Нигерия за приемане на 25 лица. Това ли е помощта на Франция? Този подход не е балансиран, не е холистичен. И във връзка с Тунис. мисля, че нямаме добри отношения с тази държава и ще спра до тук, тъй като надвишавам времето с изказване, господин председател. Uh, Благодаря, Йозеф Вайденхолцер. Uh, Благодаря. Два въпроса. Първо по положението в Източна Африка. Вие говорихте по този въпрос. Какво планирате да направите? Процесът на дестабилизация като че ли продължава и той ще доведе до ужасяващи последици. Мисля, че е ужасно, че хора от Източна Африка се налага да бягат в Йемен, където положението е достатъчно тежко. Значи в Източна Африка положението трябва да е абсолютно непоносимо. На второ място споменахте диаспората. Какво можем да направим, за да включим малко повече диаспората в целия този процес? Благодаря, Юдит с Аргентини. You, Благодаря, господин председател. Малко странно е, в заседание на комисията Либе да говорим с представители на СВД и на комисията за първопричините на миграцията. Искам да ви кажа, че Първопричините за миграцията са неравенството и бедността. Аз отдавна се занимавам с развитие. Всъщност е, има един член 208 от е, договора за функциониране на Европейския съюз, който казва, че нашата външна политика не трябва да вреди на целта ни за развитие и именно дългосрочно намаляване на бедността и изкореняване на бедността все повече и повече средства за развитие и сътрудничество се изразходват за справяне с миграцията и това е проблематично. Е, миналата седмица се появи един доклад на един мозъчен тръз в Холандия, Клингендал, и този доклад показва, че проектите, финансирани от Европейския съюз в Нигер, е, водят до още по-голяма безработица. В крайна сметка, да, спираме възможността на контрабандистите да действат, но в крайна сметка младите мъже губят своята работа и това води до още по-голяма дестабилизация на Нигерия и на Голям Сахел. Всички знаем, че Голям Сахел не е кой знае колко стабилен. Ние търсим бързо решение, за да спрем пристигането на хора в Европейския съюз и съответно се насочваме към държава, която спира не своите граждани, а други граждани да тръгват към Европа. Това са хора най-вече от Кот Дивуар, например. Нигерия е много бедна страна. Тя с удоволствие приема европейски средства, само че нашите политики са дестабилизиращи. Ето защо трябва да се осъзнае, че това не е борба с първопричината. Онова, което правим тук не е да убедим хората, че трябва да останат своята страна, а да ги убедим да ни идат в Европа. Това е в разрез с политиките на развитие. Добре е да се справим с първопричините на миграцията. Само, че става дума най-вече за справяне с неравенството в държава като Кот Дивуар, например. Затова в Абиджан трябва да се каже този да се каже, че съществува такъв проблем. Освен това, Искам да кажа, че не би трябвало да отиваме на тази среща с Африканския съюз с вътрешен дневен ред, таен дневен ред. Не можем да караме другата страна да подписва споразумение, че ще спира своите граждани да идват в Европейския съюз. Ако тръгнем по този въпрос, ще се върнем с празни ръце и би трябвало да се притесняваме. I appreciate Uh, please... Uh, Давам се сметка, че искате да говорите по същество, но ще ви моля да бъдете и кратки. Госпожа Сипел, ще се опитам да справя някои конкретни въпроси. Когато говорим за сътрудничество с африканските държави и борба с първопричините на миграцията, какво означава всичко това? Има много информация, че се харчат средства за граничен контрол, за да се попречи на хората да напуснат своите страни. Това борба срещу правопричините за миграцията ли е? Или пък ние насърчаваме економическите развития, правата на човека. Какво конкретно правим? Какви са областите, върху които акцентираме? Относно законната миграция, дали говорим за законните пътища за бежанците – за презаселване или за законни пътища за лица, търсещи работа и перспективи. Нещо от типа на синя карта. До каква степен използваме тази мярка в различните области и в сътрудничество с различните държави членки. Относно това, което каза Джудит Сарджентини, ако в дългосрочен план искаме да водим устойчива борба срещу първопричините за миграция, ние носим сериозна отговорност прямо африканските държави. Моят въпрос е, има ли сътрудничество с други части на комисията, не само по въпроса за развитието? как стоят нещата за нашата цялостна политика за търговия, риболов, селско стопанство, енергетика? Има ли критичен преглед за промяна на нашата политика в тези области, за да се уреди по-добро бъдеще и за африканските държави и за Европейския съюз? Благодаря, Биргит. Ана Гомеш. Първо, причините за миграцията не са единствено неравенството и бедността. Те са и потисничеството. Това определено е свързано и с предишните две. Но това е една от основните причини, поради която толкова много лица напускат страни. Страни, които са основни бенефициенти на европейски помощи, като Етиопия, която между другото се разпада. И ако Етиопия се разпадне, ще видим нещо много, много по-сериозно от това, което наблюдахме в Сомалия. Напълно е скандален начинът по който външната служба на Европейския съюз и комисията си обръщат гръб на случващото се в Етиопия. Ние плащаме на един потиснически режим. Това се вижда в хилядите деца, които бягат от Етиопия. Още повече ще дойдат, ако се влуши положението, както между другото става. Става въпрос за смислена политика, за съдстопанство, енергетика, лоялна търговия. И не мисля, че някои от тези неща е съгласувано и е обект на стратегически насоки от външната служба. Какви са политиките на Европейския съюз? Всъщност, Европейския съюз носи голяма отговорност. Като цяло и по-отделно за незаконните потоци, за Либия. Знаем че няма добро управление в Либия. Знаем, че има робство там, както и в Мавритания. Плащат се на военни групировки, както прави Италия, макар да не се представят. Военните групировки бият гражданите на Либия. Това не е смислено управление. Няма смисъл от обучение на гранични служители, тъй като няма такива. Няма смисъл да се инвестира в държави като Либия и е, Демократичната република в Конго. Вижте какво се случи, когато Европейския съюз се отегли напълно от Либия. На това се дължи сегашната ситуация. И, както казаха колегите, докато не започнем работа по всички тези първопричини в една смислена стратегия, само ще захранваме трафикантите на хора. Ако не инвестираме в безопасни пътища, а само в спогодби за реадмисия, ние просто подхранваме работата, зловещата работа на трафикантите на хора.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 харчим големи суми за устойчиво развитие, обаче предвид е, високата степен на миграция през последните години в е, Швеция, ние намалихме помощта за развитие. Аз си задавам въпроса колко хора живеят като бежанци и освен това трябва те да бъдат финансирани на място в Африка. Аз мисля също, че ние в Швеция е, решихме да приемем повече бежанци на квотна база и това обаче е, трябва да бъде решение на всяка държава членка. Тя трябва да реши колко бежанци да приеме. Има много причини за миграцията, обаче бежанците имат възможност да имат по-добър живот в Европа. Ние видяхме поне 3% хора, които отиват в Италия и които остават в статут на бежанци, защото те желаят да живеят при по-добри економически условия. Това, което е необходимо, хората, които имат наистина нужда да се ползват от международна закрила. Трябва да има законни пътища за миграция и след това системата на ООН е за приемане на бежанци на квотен принцип. Не трябва да се делят бежанците на добри и по-добри. Трябва да бъде разделението на база законни и незаконни. Благодаря. Uh, Госпожа Интфелд. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите от дипломатическата служба от комисията за встъпителното изказване. Споделям до голяма степен критиката и съмненията, изразени от колегите. Това, което ни се представя много хубаво като благородна, благороден механизъм за развитие е подкуп. Мисля, че това трябва да е ясно. да не освобождаваме от отговорност лидерите в африканските държави. В най-добрия случай те са просто некомпетентни, в най-лошия са диктатори, както спомена и госпожа Гомеш. Видяхме, че един от тях стиска здраво властта, независимо, че е на 93 години. Имам същия въпрос като Биркет е, Ципель. Ако ние плащаме, даваме средства на режими, които са потиснически и даваме пари за граничен контрол и регистрация на гражданите, всъщност не помагаме ли на самите диктатори, които потискат хората? Не, не създаваме ли самите ние беженци, защото тези хора ще искат да избягат от тази държава? На второ място има едно друго проучване, тъй като Джуди спомена за едно, но има друго проучване, което посочи, че с подобряване на развитието в европейските държави, с повече средства, които получат граждани там, те най-вероятно ще започнат да се движат. Какво мислите по този въпрос? И на е, трето място, доверителния фонд за Африка, 2 милиарда и така нататък. Ние не трябва да инвестираме в Африка, за да изолираме хората там, а трябва да инвестираме там, защото имаме делови възможности. Китай вече ги е открила, Европейския съюз още не. Вместо да говорим само за миграция, не трябва ли да говорим за една по-голяма стратегия за економическо сътрудничество с Африка? И на последно място една молба към самите нас – мисля, че трябва да бъдем много по-внимателни да използваме бюджетните си правомощи и правомощите за бюджетен контрол по тези фондове. Нашата комисия винаги много се притеснява злоупотребата със средства, използването им не по целесообразност, но много малко се прави по линия на бюджетния контрол. Мисля, че там трябва да бъдем доста по-дейни. Благодаря. Преди да дам думата на гостите, ще дам думата на госпожа Сипа да отговори. Само да синтезирам изказването на колегите. Нашата работа в външен план нараства, което ще доведе до сериозни политически напрежения, до проблеми. Госпожа Същентин вече ги визираха и други също. В момента как гледа вашата служба на всичко това? В... Видяхме какво случва в Гърция, но в Африка въпросът е доста по-сериозен. Как гледате на политическата отговорност? Мисля, че положението се влушава. Ние бяхме наскоро в Тунис и Либия. Ще ви моля да се спрете на този въпрос, тъй като той ще фигурира в работа на нашата комисия. А сега ще дам думата на колегите. Първо колегата Пина Санчес от Панафриканския парламент. Тук ли е? Тук е. Имате две минути за изказване. Заповядайте. Muito obrigado, senhor, senhor Presidente. Com muito prazer que eu tomo palavra и neste Parlamento e Благодаря. Благодаря за това, че съм поканен в парламента и в тази комисия. Тук съм, за да кажа следното. Въпроса за Насилствената миграция е въпрос, който занимава много панафриканските парламенти и аз виждам, че наистина това е обект на загриженост и за Европейския парламент. Не искам да повтарям, защото съм абсолютно съгласен с направените тук изказвания, най-вече тези, които са свързани с причините, причините на миграцията, тази принудителна миграция. Една от причините се крие в това, че а, става дума за държавна и политическа нестабилност и оттам вече бягство на много африканци към Европейския съюз. Аз мисля, че този въпрос трябва да бъде решен – по пътя на диалога, на един задълбочен, сериозен диалог, защото в крайна сметка африканския континент е, е жертва на политиките на европейския континент, които са прилагани към нас, към нашия континент. Това е въпрос, който има и хуманитарно изражение голяма част от хората напускат Африка по причина на войни и Европа тук трябва да изпълни своите задължения да подкрепя африканския континент, защото, както казах, Европа също е била жертва на този бич, наречен принудителна миграция. Нашите грижи са общи и се надявам, че срещата на върха, която ще се състои в Абиджан, това е среща на върха, която не е посветена на този въпрос, както някой каза, но това ще бъде повод да разгледаме отново този въпрос, който създава загриженост в Европа, но и нашия африкански континент. Господин председател, ще приключа, като посоча, че пак повтарям, Европа и Европейския съюз имат морално задължение. Това е континент на цивилизация, континент, който спазва човешките права. И трябва да окаже съдействие на Африканския съюз и на Африканския континент, за да може управленските структури да бъдат засилени. Необходимо е в Африканския континент да сложим край на тази нехоманна ситуация, на която сме свидетели. Благодаря всички. Вие ще участвате в конференцията на високо ниво утре Джонсен Акюма от Националната асамблея, Националното събрание на Нигерия. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, аз съм от... дошъл тук от Нигерия, за да отправя едно послание. То касае Въпрос, за който се говори много. Защо африканците мигрират? При човешкото развитие, когато дадено лице установи, че не му харесва дадена среда, то има желание да се премести за повече удобство, за крила Спомена се за корупцията в Африка. Тя участие се дължи на Европейския съюз и на американците. Защо? Повечето от нашите корумпирани ръководители притежават богатствата в Африка. Те имат достъп до вашите градове банки, техните активи стигат до вас. Вие ги насърчавате. Те притежават почти всички блага в Африка. Много е жалко, че хората напускат Африка заради глад, не само заради война. Когато вие колонизирахте Африка, тогава миграцията не е била лоша. Искам да отправя апел към Европейския съюз да преосмисля своята политика за миграция. Африканците са готови да оставят в своите страни, но трябва да има някаква политика да се ограничат нашите търговители да изнасят благата на Африка извън континента. Когато се изнасят нашите блага това е в наш ущър. Помогнете ни да си ги върнем. Аз се опитах да се занимавам с износ след университета. Само, че вие определихте цената на моето производство. Вие ми казвахте какво имате нужда, какво качество. Аз ви давам качеството, а вие ми казв... решавате каква е цената. Това е търговски дисбаланс. Това е нечовешко. човешко. Искам да ви помоля, преосмислете вашата политика. Миграцията няма да спре, докато продължавате да произвеждате оръжия. Искате да спра ли? Извинявам, че ви ограничавам. Утре ще говорите по време на срещата на върха. Имам чувство, че имахте още да кажете. Засегнахте доста важни въпроси. Благодаря. Господин Калифа от събранието на представителите в Тунис. Euh, euh, euh, Благодаря, господин председател. Аз искам да и отправя едно ясно послание. Първо, партньорството с Европа винаги е от е, много голямо значение на Африка. Поставят се въпроси за сигурността и за обмена на мигранти и търговския обмен. Всичко това е поставено под знака на Женевската конвенция. И това, което е много важно е да се посочи, че е, тази тема днес е приоритетна, приоритетна за континента, за африканския континент. Как можем да решим проблема по отношение на заетостта и образованието? Как да помогнем на младите африканци да се справят с трудностите, които срещат, за да избегнат миграцията? Ще бъде много важно също да говорим за двустранни интереси, за добри отношения, които Европа смята да развие с Африка. Време е да се премине към истинска политика на развитие и на добро управление. Африка преди всичко трябва да говори с един глас днес, да се избягват всички проблеми. Истинският проблем днес е как да се намали потока на млади хора, които се опитват да напуснат по много опасни пътища, извършвайки такава авантюра. Също така виждате какви са и лагерите в Либия. Там условията са робски. Също и в Триполи младеща Ща трябва да бъде двигател, а не заплаха. Ние, африканците и европейците, трябва да дефинираме общи цели и общ отговор. Този тази среща на върха трябва да постави младеща в центъра на нашата дискусия. Трябва да идентифицираме преди всичко конкретните предложения, които ще трябва да бъдат направени към а, държавните ръководители и управляващите. Половината от а, населението на Африка е повече, на по-малко от 20 години. Това е най-младия континент в света. Трябва да се даде място на това ново поколение, е, да се разгърнат техните идеи, да не се разглеждат като заплаха. Нека да им предложим добро образование, чиста околна среда. Те трябва да се превърнат в е, действащи лица в развитието на своите държави. Това е което искам да кажа в случая. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Халифа. Знам, че утре ще се изкажете на конференцията на високо ниво е, Европейски парламент Африка. Сега ще дам думата на Биргит Маркосен е, за отговор. Искам да напомня, че вие сте заместник е, директор в СВД с ресор Африка моля да отговорите, тъй като въпросите засегнаха вашите приоритети. Нека да не се преструваме. Е, виждате, че всички тези въпроси са свързани с е, много различни измерения. Бюджетни не на последно място. Искаме да разберем как точно ще се работи по всички тези въпроси. Благодаря. Благодаря ви за всички коментари. Внимателно изслушах е, онова, което имахте да ни кажете. Внимателно изслушах и нашите гости от е, Африка. Бях в Нигерия миналата седмица. Посетих вашия сенат, разговарях с председателя на сената и разговарях по всички тези въпроси. Е, ще разделя своите отговори на три. От една страна искам да взема отношение по коментарите ви за срещата на върха ЕС Африканския съюз, на второ място политиката, механизмите за отчетност и на трето място по отношение на конкретни страни. В началото искам да кажа, че се проявява голям интерес към всички тези въпроси. Виждаме, че темата е много емоционална. Това въжи и за нас в европейските служби. Искам да кажа, че ние наистина полагаме всички усилия, когато работим за решаването на проблемите. Едва ли ще е тайна това, което ще ви кажа сега, именно, че проблемите са много сложни и имат нужда от комплексни отговори. Срещата на върха не е посветена само на миграцията. Миграцията ще е само една от темите. Аз говорих по миграцията основно, тъй като това е днешната ни тема. Ще се говори за работни места, за инвестиции, за мир, за сигурност. Ще се говори естествено и за миграция, ще се говори и за управление. Това са различни теми, които ще бъдат обсъдени на тази среща. За първи път ще се опитаме заедно с Африканския съюз да е, работим за интегрирането на младеща по един нов начин. В Абиджан имаше среща на върха на африканската младеж. Е, е, тя се проведе през октомври. Аз бях там. Ние преговаряхме по текста на заключителната декларация и искахме да видим какво точно иска африканската младеж. Те искат, например, нашите образователни институции да спазват едни и същи стандарти, за да може африканските младежи да пътуват в Европа, за да се учат. Когато те могат да гласуват, искат да могат и да бъдат кандидати, да бъдат избирани. Освен това, има една група, младежка група, от името на Африканския съюз, която работи в Брюксел. И тази група младежи ще пътува в Абиджан и ще представи своята позиция на място. Толкова по отношение на срещата на върха Европейски съюз, Африкански съюз. На следващо място, какво правим ние в СВД? Ние работим с нашите колеги от различни дирекции на комисията по всички тези въпроси. Искам да кажа, че сме много съгласни, що се отнася до първопричините. Е, първопричините са тяхно свързани с е, помощта за развитие и сътрудничество. Искам да кажа, че в СВД ние говорим най-вече за решаване на проблемите по отношение на мобилността и миграцията. Разглеждаме динамиката на миграцията. Разглеждаме динамиката на миграцията в рамките на африканския континент. Защото само 10% от общо африканската миграция е насочена към Европа. Над 80% са насочени към самия африкански е, континент. За нас миграцията не е нещо отрицателно. Това е част от мобилността, това е част от економиката. И тези феномени следва да се признаят. Естествено, отрицателна е незаконната миграция. Вие говорихте за търговията с хора, за престъпните групировки. Мисля, че е от общ интерес за всички нас да се преборим с тези отрицателни явления. И ние полагаме много усилия. По отношение на използването на средствата, ако погледнете африканския извънреден фонд за миграцията или Африканския миграционен фонд за, за извънредни ситуации, ще видите, че много от средствата по него отиват за изграждането на капацитет с цел да се управляват връщанията, с цел да има изграждане на капацитет у африканските държави да приемат обратно своите мигранти. Това са тенденциите, на които ставаме свидетели. Така се изразходват средствата по настоящем. Когато говорим за граничния контрол и онова, което правим, искам да кажа, че е, върховният представител много пъти е казал, че Европа не гради стени, ние градим мостове. Ние сме едно отворено общество, което иска да сътрудничи с е, африканските е, си партньори и с другите съседи, които имаме. Когато говорим за граничен контрол, има една съвместна група за реакция, насочена към Сахел. Говорим най-вече с Мали, Мавритания, Чад, Нигер – и с някои други държави от района. Ръководителите, политическите лидери на тези държави са идвали вече в Европа и са казвали, че проблема не е само с терористичните т.е. с а, групировките, които се занимават с трафик на хора. Проблема се крие и от терористичните групировки. Тероризма много мъчи тази част на света и трябва да се намери комплексен отговор. На следващо място, по конкретни държави. Ще говоря за Либия. Вчера имаше съвместна декларация от името на председателя на Африканския съюз и от името на върховния представител. Те ще обсъдят положението в Либия. Между другото, вчера вече имаше и декларация във връзка с положението в Либия. Тази декларация осъжда случващото се в страната. Декларацията представлява европейската позиция. Знаете, ние винаги сме били борци за защита на човешките права. И сме за защита на човешките права на всички от тези, които в момента се намират на територията на Либия. Винаги ще се борим за техните права. Етиопия. Ние имаме стратегическо партньорство с Етиопия. Опитваме се да работим по много-много въпроси с Етиопия, като целта е да отчетем ролята на Етиопия в източна Африка. Вие говорихте за 1 милион беженци дом, за които е Етиопия в момента. Ние осъзнаваме економическата и политическата роля на Етиопия в района и онова, което тя прави за бежанците. Знам, че положението през последната година стана изключително сложно. Водим диалог с страната, разговаряме и с младежите в тази страна. Мисля, че много можем да направим и мисля, че сътрудничим по един добър начин. Имаше въпроси свързани с Източна Африка, не споменахте конкретни държави, вероятно имате предвид Южен Судан и Сомалия. Работим в тясна връзка с една организация в Източна Африка, за да намерим политически решения на проблемите, на които ставаме свидетели. Естествено, ако погледнете положението в Южен Судан, ще видите, че то е много сложно и това ни го казват и от тази организация, с която сътрудничим. Европейския съюз е един от най-големите донори на хуманитарна помощ за Южен Судан. Хората, които в момента мигрират в рамките на този регион са много. Положението е много сериозно и ние споделяме вашите притеснения. И накрая по отношение на Нигер – тъй като я споменахте конкретно. Какво се случва там? Дали не отнемаме поминъка и хляба на хората? Аз съм била няколко пъти в Нигер. Когато разговаряме с властите в тази страна, чуваме, че е, хората, които преминават през територията на тази страна са голям проблем за самата страна и те самите, е, самите нигерци искат да управляват по-добре потоците. Ние осъзнаваме какви са политическите взаимоотношения в тази страна, какви са вътрешните и проблеми. В нашия директорат, който се занимава с Африка, аз обикновено казвам, че когато правим външна политика, най-важната ни цел е да направим политически анализ на това какво е конкретното положение в съответната страна. И след като направим точния анализ, би трябвало да погледнем с какъв инструментариум разполагаме. Целта е да действаме отговорно, тъй като в различните страни положението никак не е леко и то е много специфично. И точно това е нашата задача в СВД да направим анализ и да действаме според нуждите на всяка една страна. Естествено, можем да говорим цял ден и цяла вечер по всички тези въпроси. Утре ще чуете и върховния представител, така ще приключа аз и ще дам думата на колегата. Благодаря. Само няколко конкретни неща. Споменахте хората, които загиват в морето. Да, броя на тези хора е шокиращ. 2750 в рамките на тази година. Броя е малко по-малък от е, миналата година, благодарение на съвместните ни усилия. Можем да споменем и над 280 хиляди души спасени от италианската брегова охрана. Около 80 хиляди са спасените от либийската брегова охрана. Споменахте за презаселването, законната миграция. Дали законната миграция се разглежда само през призмата на презаселването? Естествено, че не. Сега държавите членки работят по пилотни проекти, насочени към трудовата миграция Надявам се, че ще можем да ви дадем информация по този въпрос съвсем скоро. Нека да не забравяме, че става дума за глобален проблем и ние работим с всички наши партньори в света, работим по глобалния пакт за миграция, глобалния пакт за бежанци, толкова от мое име. Благодаря, казва председателя. Обеден съм, че може да говорите много дълго и се извинявам, че ви ограничавам от към време. Знаете, че хората имат различни емоции по този въпрос и времето никога не стига. Искам да ви напомня за тази среща на високо ниво утре. Важно е да имаме представители от името на комисията на тази среща. Ние пледирахме за провеждането на тази среща. Отново казвам, дебата, който ще се проведе там, ще бъде изключително интензивен. Благодаря на СВД и на службите на комисията за това, че дойдоха. Благодаря им за ангажимента. Надявам се, че вашите усилия ще продължат. Благодаря и на всички колеги, които зададоха тези проникновени въпроси. Ще продължим своите усилия. Уважаеми колеги, предстои е, заседание на координаторите. То ще започне в 11.30. Ако не желаете да присъствате или по-скоро ако нямате право да присъствате на заседанието на координаторите, моля ви най-любезно